Okay. If members would take their seats, please. Добър ден, бихте ли заели местата си? Жан-Пол, you want the floor? Желаете думата? Госпожо председател, <clears throat> много се радвам, че ще работим в тази зала заедно с комисията Либе но ми прави впечатление, че е, много колеги от ИКОН все още не са заели местата си. Имаме ли право да участваме в гласуването при това положение? Председателката струва ми се, че проблема е, че е, има и други заседания, в които те трябва да участват и това, това е във връзка с организацията на работата на парламента. Така че мисля, че следващия път да се е, е, президента на САЩ казва, имам две щерки и двете ги обичам. Като има две комисии, трябва да ги третираме. А Франсуа Оланд не е казал, имам две жени и ги обичам еднакво. Значи има място за тълкуване. Well, anyway, going to start because quarter past and, um, and... Добър ден. Е, вече е 9.15, не мога да кажа дали всички колеги са тук за гласуването или не, но може би е време да започнем. Мисля, че достатъчно дълго чакахме, за да дойдете и да се подготвите за гласуване. И така, най-напред, нека да приемем дневния ред. Не виждам никой, който да е против. Приема се по точките от дневния ред. Гласуване. Много моля да подготвите картите си, сложете ги в машините и ще направим проверка на системите. Окей, Okay, we have technical problems, but what a surprise in this room, as usual. I hate this room. Can I, can I come that side then? No, actually. Oh, can I take this machine here? Има някакъв технически проблем с машините за гласуване. Okay, well at the moment it's telling us that we have got four too many ALDE members. That, that cannot be. Четири повече са членовете на АЛДЕ. Поне така излиза от изправването на системата за гласуване. Може ли да направим проверка? Who's here from Aldi, please? One, two. This, this, this, this cannot be right because we have four members on Econ. Четирима са като че ли членовете на Econ. Мисля, че няма да гласуваме електронно. Надявам се, че няма да се наложи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 Okay, so we just go ahead. Okay. okay, right. But there sure is... Right. Добре, значи всичко е наред. Може би... Okay, if you want to press your buttons, we'll see what happens. Значи натиснете, моля, бутоните и ще видим какво ще стане. Много моля всички, нека натиснат бутоните не, не, да не се окаже, че само, само Алде участват в заседанието на комисията. 61 карти плюс добре. Значи, уверете се, че 54 с десне, 61, 57 с бутона натиснати, 59 обратно. 61 трябва да бъдат. Е, още Хайде, хайде, моля ви се, още два бутона. Още, още две карти. Може би не се, не се регистрират. Притесняваме факта, че системата не регистрира две от картите. Това. Okay. Right, let's go. So... Така че можем да започваме. Преди всичко. Имаме изменение 11 за, против, въздържали се, приемаме. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се 13 за, против, въздържали, въздържали приема се 65 за, против, въздържали се, прием се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се е изменение 11 за, за Юри. А, за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали, въздържали се. Моля ви, гласувайте е, електронно за изменение 14. Well, I'd like somebody. Oh, yeah, okay.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 Uh, and that is carried thirty one to twenty seven. Amendments 70 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис А за, против, въздържали се, минава. 19 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, Юри 13, след това изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим, ако желаете. Гласувайте с карти, моля. And that's carried 36 to 24. Uh, amendment. Изменение 76 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че минава също, т.е. приема се, но нека да проверим. Моля, гласувайте. I know, I know, but there's only five of us here. It's, <laughs> that's 35 to 23. Um, 35 до 23. Така, 77 за, 70 против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим изменение 15. Моля, гласувайте електронно. And that's 28 in favor 28 за, 31 против, т.е. се отхвърля. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 същото изменение ли съдържа? Очевидно не. Не 80 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 се оттеглят. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Oh, oh, I see. Okay. Right. God, it's a horrible voting list. Amendment 89 in favour, against. Uh, 89 за против въздр... приема се, отхвърля се 90 за против въздържали се, отхвърля се 93 за против. В... Нека да проверим 93 електронно гласуване. Е, приема се, съдейки по резултата. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, приема се, 95 за, против, въздържали се, приема се, 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 на комисията Юри за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте изменение 18 на комисия Юри електронно. Is anybody more voting? Oh. Right, that's carried. 34 in favor and 25 against. 25 против. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 с устно предложение за личаване на последната част и изречението. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 109 отпада, 110 за, против, въздържали се, приема се.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 да, наистина, разликата е много малка, затова и не проведохме електронно гласуване. Извинявайте. 100, изменение 120. Моля, гласувайте отново, защото секретариатът прекъсна гласуването преди аз да съм обявила края му. Така, 120 изменение. Моля, гласувайте отново. No, I, I don't know which way. I, it's probably going to go the opposite way now. I'm just being fair. One more person to press their... Просто искам да бъда коректна. Е, още едно лице, един човек трябва да гласува. И да, и обявете резултата. Вие обявихте резултат, така че въпросът е приключен. Да, защото така или иначе се отхвърля предложението. Извинявайте. Вие бяхте обявили резултата. Знаете много добре, че по процедура след обявяване на резултата не може да има повторно гласувано председател, гласуване председателката да, но не бях обявила края на гласуването. Така, сега изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 121. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 122. Гласувайте, моля. Гласувайте електронно, моля. още двама трябва да гласуват. Обявявам край на край на гласуването. Приема се. Е, е, три първа част. За против въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 123. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. това има и втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Нека да проверим 127. Моля, гласувайте с карти. Още трима трябва да гласуват. Обявявам край на гласуването. И ето резултата. Отхвърля се. 128 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. 128 изменение. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се с 32 на 31 гласи. 129 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема 131 за против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 138 е, за, против, въздържали се, приема се. 136. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 137. За, против, въздържали се, отхвърля се. 39. За, против, въздържали се, приема се. 138. За, против, против, въздържали се, отхвърля се, 139 за, против, въздържали се, приема се. На 139, моля гласувайте повторно с карти. Още трима не са гласували. Обявявам край на гласуването. Приема се с 36 срещу 26 гласи. 140 за. Против. Въздържали се. Е, гласувайте, моля, с карти. Нека проверим прецизно резултата. 140. Край на гласуването.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 Компромис Е. За против въздържали се приема се изменение 2. За против въздържали се е, Отхвърля се изменение 2 за против въздържава се приема се 3 за против въздържава се приема се 48 е, е, изменение 4 3 за против въздържали се приема се 5 за против въздържали се приема се 4 за против въздържали се приема се 49 за против Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно по изменение 49. 49. Обявявам електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 29 срещу 33 гласа. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Моля, гласувайте електронно. Изменение 50. Край на гласуването. Да, със сериозно мнозинство се приема. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, приема се 51 за, отпаднало е мика, подсказват. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се 55 за, против. Нека да гласуваме електронно изменение 55. Край на гласуването. Приема се 56 за. Против въздържали се, нека да проверим, 56. Мисля, че се приема, но да бъдем сигурни. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 срещу 32 гласа. Изменение 2. За. Против. Въздържали се приема се 57 за. Против въздържали се, отхвърля се, 6 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, е, Юри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 е, де, е, Девелопмент 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 58 за, Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно 58 предложение. Изменение. Още двама души не са гласували, иначе обявявам край на гласуването. Отхвърля се. Д 10 за против въздържава се, въздържава се, приема се. 60-то изменение за против въздържали се приема се. Юри 4 за против въздържава се отхвърля се. Изменение 7 за против въздържали се приема се. 61 за против въздържали се приема се.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 Сега да гласуваме целият текст с измененията. Обявявам край на гласуването. 57 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. Сега нека гласуваме електронно за резолюцията. Край на гласуването. 56 гласа за, 5 против и един въздържал се. Няма да гласуваме за преговорите, защото ще трябва да изчакаме и ще очакваме съответни предложения. Тук благодаря на всички, до тук с участието на членовете на економическата комисия. Благодаря за гласуването. Все пак да попитам дали докладчика или някой друг иска думата. Виждам, че не. Значи това. Е.